The sitting is resumed. The minutes of yesterday's sitting and the text adopted are available. Пре, а, продължаваме с заседанието. А, протоколите са на лице, всичко е одобрено. И сега вече преминаваме към първата точка, доклада на господин Ферм за финансова помощ в сферата на трансевропейските енергийни мрежи. Пред Приветстваме господин Вернер Хойер, председателя на Европейската инвестиционна банка и господин Мастроянис, който за първи път ще бъде тук сред нас като представител на кипърското председателство. Господин Ферми, имате думата. Благодаря, господин председателю, уважаеми дами и господа. Заглавието с трансевропейските мрежи всъщност е значително е, то, то крие едно много по-интересно заглавие, именно за проектните облигации. Ние трябва да разглеждаме нещата дългосрочно, за да запазим устойчивост, растеж и работна заетост. Необходимо е да се увеличат инвестициите, които постигат това. Действието на Европейския съюз е от особено значение за обединяването на различните части на Европа и за повишаването на потенциала в крайна краищата в единия пазар ние сме 500 хиляди, 500 милиони, извинете. Трябва да инвестираме в транспортни и енергийни мрежи, ако искаме да постигнем растеж, целта си за интелигентен растеж. Проблема не е само в банковия и финансовия сектор, сектор. Недостатъчни са инвестициите на европейско равнище. Необходими са огромни инвестиции в транспорта, в енергетиката, в информационните технологии. Комисията смята, че до 2020 година тези инвестиции трябва да бъдат трилион и половина евро, които трябва да бъдат покрени покрити от частния сектор, но и от местните органи на управление. Чрез затягането на фондовете от банките трябва да се намерят нови възможности с бюджетна подкрепа и с генериране на повече капитал. Проектните облигации са една друга възможност възможност, е, например, е, заеми от Европейската инвестиционна банка при условия, които да бъдат по-привлекателни за частния бизнес. Ние може да повишим кредитния рейтинг на тези облигации. Ние не говорим тук за публични облигации. Предложението, което се подкрепя от Комисията по бюджета, се отнася за преразпределянето на 230 милиона евро за периода 2012 и 2013 година. Това не са много пари, но комисията смята, че това ще а, бъде, ще съответства на средства от а, други инвеститори. От страна на Европейския съюз се гарантира до 230 милиона и това се запазва. Ако всичко е добре, разходите ще бъдат нулеви, защото това е само само гаранция, но не трябва да се забравя, че проектните облигации са само част от пазала. И ние, аз лично се надявам, че те ще могат да бъдат разработени по-нататък, така както очерта председателя на комисията господин Барозо. Искам също така да подчертая и някои други идеи. Мисля, че трябва да разгледаме анализа и да видим дали не може да се подобри това предложение чрез нови форми на инвестиции, чрез проекти, кредитни портфолия, дали може да допринесем за по-ликвиден пазар на облигациите в Европа, дали не може да помислим за проектите от типа Делор, които се гарантират от европейски бюджет. В крайна сметка, много благодаря на всички, за уне, на коне, които помогнаха за оформяне на доклада. Благодаря на Европейската инвестиция инвестиционна банка и на последно място не по значение на датското председателство. Надяваме се, че кипърското председателство ще доведе нещата до победен край. Благодаря, господин Маврояни си има думата. Господин председател, почитаеми депутати, приветствам възможността да взема участие в тези разисквания. С нетърпение Очаквам и гласуването по този въпрос утре. Особено вдъхновяващо е това, че предложението за пилотния етап на инициативата за облигациите за проекти е доведено до успешен и своевременен завършък. Затова ми е особено приятно да отчета това, че Европейският съвет изцяло отрази в своите заключения този момент Насърчаването на инвестициите в инфраструктурата е ключов елемент за осигуряване на растежа работни места. Във времена, когато националните бюджети се намират под огромен натиск, очистено важно значение е да се разгледат нови начини за стимулиране на растежа. Достъп до финанси е затруднен след финансовата криза. В сегашната та сложна економическа обстановка, длъжни сме да гарантираме това, че дългосрочните инвестиции в информационните технологии, транспорта и енергетиката трябва да се запазят. За това инициативата за проектни облигации е насор... насочена към улесняване финансирането на приоритетни проекти. Тези инструменти трябва да помогнат привличането на допълнителни инвестиции в голям обем и да имат мултиплициращ ефекта. Тези дългови инструменти ще гарантират максимално ефективното използване на оскъдните бюджетни средства, при положение, че пилотният етап е успешен и тогава обемът може да бъде увеличен допълнително в бъдеще. Постигнатото съгласие в парламента е нещо, което е особено положително в тази светлина. Най-вече става дума за изключително важни елементи за съвета, включително и необходимостта от максимално бързо реализиране на тази инициатива и да се гарантира надлежна отчетност по време на пилотния етап – е да се направи оценка на въздействието ефективността на пилотния етап. Парламентът се съгласи с нас по това, че тези аспекти са важни и за това ние успяхме да постигнем напредък. За това бих искал също така да благодаря и на дадатското председателство за особено ефективния начин, по който то водеше преговорите. Благодарности трябва да бъдат отправени също и към парламента и към комисията за тяхната готовност да се постигне съгласие максимално бързо. Бих искал да изразя нашата специална благодарност към докладчика господин Фарм за прекрасния начин по който той работеше по това досие и градивния му подход към преговорите. Господин председател, почитаеми депутати, сега е особено необходимо да насърчаваме интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж в Европейския съюз. Необходимо да се използва богат инструментариум от финансови инструменти и политики. Затова много се радвам, че в тясно сътрудничество с комисията и парламента успяхме да оформим инициативата за проектни облигации. Това е важен принос за гарантиране на инвестиции в инфраструктурата. По този начин ще се подпомогне економическия растеж и създаването на работни места. И това е нещо, което всички приветстваме. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря ви. Давам думата на комисар Рен. Имате думата. You, uh, благодаря, уважаеми депутати. Благодаря на докладчикът Йорн Фарм и са докладчиците господин Ланген и Канчан, както и на докладчиците в сянка за много изчерпателните доклади и толкова конструктивни предложения по докладите. Благодаря също на Европейската инвестиционна банка и нейния председател господин Хойер за сътрудничеството по тази инициатива. Нека първо, да очертая по-широкия контекст на инициативата. Подсилването на капацитета за отпускане на заеми на Европейската институционна банка е първата фаза от проекта за, инвести... за проектни облигации и за насочването на структурните фондове в подкрепа на малки и средни предприятия и младите хора – тези инициативи в момента вече придобиват реална форма. Инициативите на комисията, които тя проповядва от много дълго време, сега действително започват да се превръщат в реалност. А това е необходимо, защото Европейският съюз и по-специално еврозоната се намира в един много важен момент – не само поради е, продължилата три години криза, а и е, в контекста на цялата си история. Краткосрочните симптоми на кризата се коренят е, както в структурни, така и в системни причини. И ние трябва да дадем възможност на страните членки да си поемат дъх и да извършиме реформи, които ще имат дългосрочни резултати. Миналата седмица срещата на върха на еврозоната предприеха решения, приеха решения за мерки, които ще ни дадат възможност да регулираме банковия сектор и да решим проблемите на дълга. В момента, в който се установи един единен банков механизъм, механизъм за банков надзор, Европейския механизъм за стабилност ще има възможност да рекапитализира банки директно, без това да минава през посредници и без да се създава напрежение и натиск от страна на пазара. Комисията вече изготвя своето предложение за този единен е, механизъм за банков надзор в, сътрудничество с е, Европейската централна банка. Това е един основен е, момент от бъдещия Европейски банков съюз, който се изгражда в момента и за който разчитаме и на вашата подкрепа. Господин председател, уважаеми е, депутати, миналата година през октомври комисията предложи проектните облигации, защото това е един ефективен начин да се канализират и частни инвестиции, за да можем да покажем и на пазарите, и на гражданите, че е, това е една идея, която може да сработи. Именно по тази причина сега предлагаме съответното законодателство за първата фаза на този проект. Благодаря, господин Хоер. Имате думата. Господин председател, уважаеми евродепутати, дами и господа, за мен е удоволствие и чест да участвам в това обсъждане на проектните облигации. Позволете ми първо да благодаря на парламента за подкрепата му за тази инициатива, най-вече на докладчика господин Йоран Ферм, която, който постигна, който допринесе за постигането на приемлив за всички компромис. Ще бъдат необходими инвестиции, така че проект кредитните облигации са много навремени. Необходимо е да спрем повишаването на безработицата и да повишим ролята си в света. Тази инициатива ще бъде още една възможност за повишаване на е, дела на частните средства в пазара. Това ще е един допълнителен инструмент. Миналата седмица държавните ръководители се ангажираха с дългосрочен, дългосрочни инвестиции. Това, което е важно за да се е, че тази инициатива няма да сложи допълнително бреме върху бюджета, върху държавните дългове. Напротив, ще бъдат пренасочени средства с европейски гаранции. Тези елементи ще подобрят качеството на дълга и ще дадат възможност на институционалните инвеститори да закупуват тези дългове и да подкрепят значителни инвестиции в цяла Европа. Мултипликационният ефект може да бъде е, значителен с гаранции от 230 милиона от европейски Европейския съюз ще може да се подкрепи 4,3 милиарда инвестиции. Това е а, а, аргумента за използването на рисков капитал, защото ще има възможност да се използват по-ефективно бюджетните ресурси на Европейския съюз. Това е един пример на синергизъм между Европейската банка и е, Инвестиционната банка. Искам да благодаря на комисаря Оли Рен. Ние работим е, с, с е, три стълба и а, е, сме оптимисти, че проекта ще бъде успешен. Изграждайки върху натрупания опит, а, нашата банка работи по а, пилотните проекти, които вероятно ще бъдат в по-напредналите пазари в Европейския съюз с възможност да се подкрепят големи инвестиции с сравнително малки А, Дами и господа, инвестирането в енергийните мерки, е, мрежи за насърчаване на енергийната сигурност е от жизнено важно значение за успеха на стратегията Европа 2020 година. Надявам се, че проектните е, облигации ще засилят апетита към жизнено важни проекти. Благодаря, господин Ланген има думата. Äh, Много ви благодаря, господин председател. Трябва да представя позицията на Комисията по промишлеността. Имаме стотици изменения. Постарахме се да изпълним сложната задача да ги включим в доклада и да имаме един междинен доклад, като отчетем също така и техническите знания, натрупани от Европейската инвестиционна банка. И искаме Европейската инвестиционна банка не просто да бъде орган подчинен на Европейската комисия, а да може да гарантира насочване инвестиции към жизненно важна инфраструктура, такава каквато е енергийната, транспортната инфраструктурата и инфраструктурата, свързана с информационните комуникационни технологии. Обаче виждаме, че най-лесните проекти са включени в пилотния етап – докато сложните проекти са изтласкани на страни. Обаче е важно да се извърши надлежен анализ на всички възможни видове проекти. Като цяло ние приветстваме идеята за проектните облигации. Благодаря сега, господин Канчан има думата. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, изцяло съм за това да се извърши пилотен етап на инициативата за проектни облигации. Използването на средствата от Европейския съюз и подхода на Европейската инвестиционна банка са жизненно важни елементи, особено сега. Бюджета от 230 милиона за пилотните проекта е твърде малък. Необходимо е да се осигурят необходимите средства за тези проекти. Колегията комисари трябва да гарантира пътя към економическото възстановяване в Европейския съюз и за това е необходимо да бъдат гарантирани и надлежни средства, които да могат да насърчат публично-частните партньорства, основани върху проектните облигации. Само така ще се гарантира економическото възстановяване. Говоря за съвместно имитиране на дълга. Това е нещо от миналото. Но ако искаме да има общо бъдеще, единственият вариант за създаване на работни места и конкурентоспособност в Европа са тези облигации. Следващи оратор, господин Рике. Господин председател, господин комисар, колеги. Поздравявам първо докладчика за неговата работа, изключително продуктивна. А благодарение на тази работа и на сътрудничеството с съвета, с датското председателство и сега с кипърското председателство, се надяваме, че тези усилия ще дадат плод. Това е един е, иновативен финансов инструмент, който прави много, който прави възможно едно интелигентно използване на средствата и привличане на инвестиции от трети страни. Надяваме се, че ще се създадат по този начин и възможности за ново стартиране на инвестиции в економиката смятам, че текстът от е, триалога, по който ще се произнесем, подобрява много първоначалното предложение на комисията, изчиства определенията по инструмента, въвежда елемент на надзор и дава възможност да има и контрол без да се обесърчават пазарите. Дава се възможност да се използват и лихвите от средствата – и също така и възможности да има гаранции. Тоест едно по-добро финансово управление. И за да заключа, нека да кажа, че това, което вие наричате една смесена е, финансова економика, т.е. сътрудничеството с европейските финансови институции, ще даде възможност да се създаде един истински пазар за облигациите на наши проекти и за финансови инструменти, включително и за работа по програмата за свързване на Европа. Благодаря. Сега госпожа Алая Сендер. Благодаря, господин председател. Истината е, че европейските граждани очакват не само лоши новини от Европейския съюз, а и нещо повече. И именно това получихме от този доклад. Благодаря на докладчика господин Ферм за това, че се опитва да постигне баланс в работата с институциите, с съвета, с комисията, с парламента и с Европейската инвестиция инвестиционна банка. Много преговори бяха проведени, но предвид оскъдните ресурси, с които разполагаме, ще трябва да привлечем и а, частно финансиране, особено в сферата на комуникациите и трансевропейските услуги. Традиционните инфраструктури трябва да бъдат развити като интелигентни и новаторски инфраструктури, както в Европа, така и извън Европа. В Европа това ще доведе до нови работни места, това това е една сфера на пазара, която се разраства. Е, Европа успя да направи стъпка напред в този жизненно важен момент, за да подобри нашата конкурентоспособност. Същевременно да подобри инфраструктурата и да надгради към вече създаденото. Именно за това съм съгласен с предложението. Мисля, че кратките следващи две години ще направят проекта плодотворен. Имаме един силен инструмент, с който да работим и парламента е силно ангажиран с този проект. Например, докладчика, който работи с механизма Connecting Europe. Благодаря, госпожа Йенсен има думата. От името на групата АЛДЕ искам да ви кажа, че подкрепям този проект, който е много важен. Тези облигации трябва да бъдат въведени и то достатъчно бързо. Благодаря на господин Ферм за неговата работа, която предостави много добър резултат. В Дания ние сме представили идеите е, за тези облигации, които за нас всъщност не са нови, защото ние инвестираме по подобен начин в е, транспортна инфраструктура, т.е. частният капитал е, изгражда големи проекти и след това си възвръща средствата посредством такси. Тоест, именно по такъв начин могат да се използват и публични средства за развиване на инфраструктура. Ние в момента се намираме в ситуация, която могат да се използват публични средства за развиване на инфраструктурата. В Съединените щати има подобен опит също. И частния пазар също дава сигнали, че е, благодарение на нашите усилия ние ще можем да създадем един пазар на пилотни на проектни облигации, които ще могат да подкрепят и европейския бюджет в 10 годишен план, да речем. Също така е много важно да се изгради доверие, за да могат инвеститорите да застават зад съответните проекти, особено в първоначалната им фаза. За това трябва обаче и от този момент да знаем какво ще следва и след пилотната фраза, фаза, извинете. Тоест да работиме по-последователно и за бъдещите етапи. Uh, Има процедура по синя карта. Готови ли сте да приемате въпроса? Herr Präsident. Äh, Frau Kollegin Jensen, Sie haben von Erfahrungen in Dänemark. Благодаря, госпожо Йенсен. Вие говорите за опита в Дания и за проектните облигации. Вие казахте, че може да има проблеми тогава, когато се поемат гаранции. Не споделяте ли загрижеността, че а, след като трябва да се предоставя гаранция като сигурност, когато се стигне до там, това ще излезе от джоба на обществеността и пенсионните фондове може би ще спечелят от това. Какво смятате, че може да се направи, за да се предотврати това? Как може да се гарантира гаранцията? От само себе си се разбира, че застрахователните осигурителните компании би трябвало да имат достатъчна гаранция за е, инвеститорите за бъдещите, е, бъдещите пенсионери, но това е нещо, което засяга активните хора. Ние трябва да създадем пазар с е, много висока гаранция, с профил на плащане, който отговаря отговаря на потребностите на дългосрочните инвеститори, за да може да се даде достъп тогава, когато ще трябва да се плащат тези пенсии. Всъщност това ще ни даде възможност да инвестираме в обществото е, и тъй като ние с господин Мартин скоро ще излезем в пенсия, трябва нещата да функционират добре. Благодаря. 30 секунди за въпрос, 30 секунди за отговор. Госпожа Дюран. Благодаря, господин председател. Вярно, че и други казаха пред мен, че състоянието на публичните финанси в Европейския съюз е такова, че е, трябва да осигурят такива инвестиции в европейски е, мащаб. Проектните е, и, а, е, облигации са много важни. Това е в пилотна а, фаза, но трябва много ясно да се очертаят критериите. Искам да привлека вниманието ви върху два елемента. Първо, избор на проекти. Благодаря на докладчика, който се опита да въведе а, значими критерии на устойчивост при подбора на проектите, защото ние не бихме искали да се създаваме екологични дългове, които да плащаме по-късно. На второ място трябва да съсредоточим вниманието си върху въпроса на риска. Да, наистина има риск, но той трябва да бъде сведен до минимум. Именно за това трябва да бъдем много внимателни в фазата на оценката, за да видим как можем да намалим финансовия риск за инвеститорите. Мисля, че е важно да се определят предварителните критерии за оценка на пилотните проекти. Мисля, че това е много важен инструмент, който е, заслужава цялото ни внимание. Благодаря. Председателя, господин Ашуърс има думата. Благодаря, господин председател. Приветствам предложенията на докладчика, особено за инвестициите, които ще подпомогнат насърчаването на европейската економика. Но искам да отправя предупреждение. Такива сфери, като трансгранична междусистемна свързаност в енергетиката и транспорта, широколентови интернет, добавят стойност към европейските проекти, добавят стойност на европейско ниво. Също така съм съгласен с подхода на докладчика към финансирането, но подчертавам, че става дума за един пилотен, ограничен във времето проект и в края на периода трябва да има независим анализ. Много е важно този анализ да бъде възприят сериозно. Не става дума за едно механично одобряване. Резултатът трябва да бъде отчетен и тук ключовият момент трябва да бъде защитата на интересите и защита от риска на европейския данакоплатец. Благодаря ви. Сега господин Енам. Европейският съюз трябва да реагира, за да има инфраструктура в областта на транспорта, на енергетиката и на информационните технологии. Това е добре. Много добре ще също така и да видиме как може да бъде постигнато това? Дали с публични средства и с съответни гаранции, които дават достатъчно сигурност? Но мисля, че край, време, крайно време да сложиме, да прекратим тези, това разпиляване на средства, неравнопоставеност, корупция, прекалено раздути цени, които създават и неравноправна конкуренция. Много разхищения има и, за енерг... и в областта на енергопотреблението. Не можем да създаваме условия на стерилна конкуренция, както бе до сега. Именно проекта, който предлагате сега, обаче ще даде възможност да се създават много сложни структури и да се извличат максимални печалби от едни нездрави съюзи. Ние трябва да търсиме възможности за директно финансиране от Европейската централна банка на тези проекти, защото само това ще даде възможност да прекратим източването на европейски средства от финансовите пазари. Господин Мурган, има думата. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че предложението за тези облигации е положително. То ще помогне да се финансира изграждането на инфраструктура в Европа. Смятам, че сумата от 230, 230 извинете, милиона е сравнително малка дори за нуждите на пилотния етап. Според мен, с тези средства ще можем да финансираме само от някои, само някои от проектите по транспортната мрежа. Но така или иначе важно е да се подобряват и транспортните, и енергийните мрежи, както и други инфраструктурни обекти и системи. Смятам, че трябва много внимателно да се подбират проектите за пилотния етап и трябва да бъдат много внимателно анализирани в края на етапа. Не можем да си позволим инвестиции на публични средства в рисковни проекти без достатъчна рентабилност. Благодаря сега господин Соуса Вагнер. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, всички сега в момента гледат към банките и трябва да помислим за това как да гарантираме нормалното функциониране на обществото, на економиката. Банките често се сравняват с кръвоносната система на тялото, обаче тялото има нужда и от стави. И точно тези стави за обществото в Европа са инфраструктурните системи в енергетиката, транспорта, в информационните комуникационни технологии. Затова е много важно да се гарантира финансиране, включително и публично финансиране за тези инфраструктурни системи. Тези облигации ще ни позволят да преодолеем проблемите с дълга и да осигурим финансиране на важни проекти. Моите благодарности е към докладчика за извършената от нега работа и благодаря и на комисията за това, че даде ясен старт на този проект. Благодаря господин Гарига Поледо. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, господин комисар. Господин Фарм е говорител на комисията по бюджетите. Той възприе много професионален подход към своя доклад неговия подход е образцов. Смятам, че сегашните бюджетни затруднения ще могат да бъдат преодолени с помощта на новаторски финансови инструменти. През последната една година Европейският парламент непрекъснато подчертаваше, че е важно да се използват нови финансови инструменти, за да се компенсира недостига на традиционно финансиране – транспортните енергийни мрежи, други инфраструктурни системи трябва да могат да привличат инвестиции. И се смята, че 1,5 трилиона евро е сумата за период 2013-2020 година. Много е трудно да се привлече частно финансиране за тези проекти и затова е много важно пилотният етап да доведе до положителни резултати. Много е важно да се използват проектните облигации и механизма за свързване на Европа. Съветът одобри тези идеи и те показват колко са важни тези проектни облигации, които ще гарантират финансиране на важни за Европейския съюз проекти и програми. Смятам, че ще успеем да постигнем съгласие на първо четене и по този начин ще дадем един мощен тласък на цялата тази идея. Много е важно парламента да получи междинния доклад от Европейската комисия в средата на 2013 година – така че да можем да подобрим ситуацията с проектите във втората половина на 2013 година, ако това е необходимо. Следващия оратор, моля. Господин Кадруи, от... като начало, нека да започна с благодарности за докладчика, за изготвянето на доклада. Сега обсъждаме тема, която се коментираше от дълго време. Проектът е много добър, проектът за проектни облигации, защото така ще се даде възможност да се включат и частни средства в важни инвестиционни проекти, които индиректно ще доведат и до растеж в економиката. Надявам се тези намерения да донесат своите плодове но като начало сме скромни. 230 милиона са отделени в подкрепа, вероятно, на два или три проекта. Например, трансевропейските мрежи, ако искаме да работиме по тях, за тях са необходими 500 милиарда, за да ви дам сравнение какви са цифрите в момента – но, разбира се, няма никакво основание а, е, заради това, че предвиждаме тези скромни средства за тези пилотни проекти, да не заделяме много по-съществени средства за инвестиции в инфраструктура. Освен това, на всички нива трябва да се поемат съответните отговорности. Госпожа Валян. Благодаря, уважаеми колеги. Радвам се, че растежът, който ние винаги защищаваме, е, излезе на преден план в дебата. Растежът обаче се създава от пазарите, а не от институциите и законодателите. Именно за това трябва да подкрепим пазара. Ако искаме да ускорим, ускорим развитието на инфраструктурата, трябва да използваме бюджетите си, за да е, привличаме привличаме частни инвестиции новите механизми трябва да разчитат е, най-вече на тези финансови ем, инструменти стабилно, прозрачно, без изкривяване на пазара, с привличане на частни инвеститори, а не чрез създаване на конкуренция между частните и публичните средства. Да, проектните облигации са необходими, те трябва да бъдат одобрени след пилотната фаза. Институциите трябва да подкрепят банките, институционалните инвеститори, е, което ще помогне за разширяването на пазарите. Необходимо е, е всяко евро, което бъде а, похарчено да а, има определен ефект. Председателя господин Тюрмс. Благодаря, господин комисар, господин Хойер, господин председател, Мисля, че екологичните критерии са много важни в началната фаза, защото трябва да сме сигурни, че създаваме инфраструктури, които не ни отдалечават от екологичните и енергийните ни цели. Една потенциална слабост е, че основните ам, в, проекти ВЕИ не се отчитат. Всъщност ние тук говорим само за транспортна инфраструктура и а, не е ясно как ще продължим а, с развитието на а, възобновяемите енергийни източници. Не отдавна отдавна една компания продаде един вятърен парк на датски и пенсионен фонд. т.е. може да има предприятия, компании, които управляват риска и в началната фаза и се дават възможности за хора, които могат да бъдат автори на проекти ВЕЙ. Затова ние в парламент и в комисията трябва да работим съвместно, за да може да има средства и в следващи проекти. Благодаря, господин Файмон. Господин председател, дами и господа, докладът предлага нов финансов инструмент, който ще подпомогне финансирането на инфраструктурни проекти. Лично съм скептично настроен към тази инициатива, тъй като по този начин се увеличава задлъжнилостта на държавите и на инвеститорите – по-настоящем вече имаме много високо ниво на задлъжнялост и на публичния, и на частния сектор. Не трябва да създаваме възможности за увеличаване на задлъжнялостта. Аз внесох изменения, които са насочени към гарантиране на това инвестициите да не допринасят за промените в климата, докато транспортът и проблемите с промяната в климата не са свързани. Господин Мартин. Имате думата, заповядайте. Благодаря ви. Да, господин Томас винаги казва мъдри неща. Може би би било добре той да влияе повече върху европейската политика. Да, тези облигации са една добра идея, но само ако има политическа основа за тях. Ние рискуваме да изгубим политическия контрол върху този процес. в Германия има нужда от 3, 3800 км железо пътни линии, а в момента имаме едва само няколко стотин километра. Трябва да гарантираме коридори и трябва, може би, трябва да съчетаваме инфраструктурните проекти, например, широколентови интернет, който да е обвързан с маршрутите на пътищата и железопътните линии. Благодаря ви, господин Бълчитис. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Първо, благодарности към колегата, докладчика, господин Фарм, за огромните му усилия. Благодарности и към Европейската комисия, която много внимателно се вслушваше в призивите на Европейския парламент да се въведат проектните облигации. Програма Европа 2020 година поставя амбициозни цели и тези облигации са важни за инфраструктурните проекти. Енергийните системи са устарели, транспортните системи страдат от недостиг на ефективни междусистемни връзки. И всичко това изисква огромни инвестиции, които не могат да бъдат гарантирани само чрез използване на публични средства. Затова е необходимо да бъдат привлечени частни инвестиции. Но нека да не забравяме, че сегашните условия едва ли благоприятстват частните инвестиции. 320 милиона евро е финансирането на пилотния етап. Това не са много пари. Но трябва да насърчим частния сектор да инвестира. Това ще подпомогне економическото възстановяване. За това е важно да се гарантират стимули за изграждане на жизненно важни проекти в Европа, особено в изолираните региони, без които не може да се финализира изграждането на един европейски пазар. Господин Дебакър сега има думата. Заповядайте. Е, е, Благодаря. Ние всички знаем, че нашите европейски транспортни мрежи далеч не са изградени. И е много важно да обърнем поглед към бъдещето. Трансевропейските мрежи е, трябва да имат и съответните нива на финансиране. Проектните облигации е именно компонентна, основна компонентна част от тези възможности за инвестиране. Публичните средства не могат да се справят единствено и ние знаем много добре, че има неизползвани възможности в частният сектор. Частните капитали, е, съчетани с европейски средства, могат да дадат и добавена европейска стоеност. Тези 230 милиона са само начало. Те ще финансират малки проекти но така ще решим и ред технически проблеми, които още не са получили своят отговор за конкретните агенции, които се занимават с облигациите и така нататък. Госпожа Манер. Arvoisa komission jäsen, niin kuin täällä on usean kertaan todettu, niin... Благодаря. Нееднократно се подчерта тук, че в Европа ние трябва да можем да подпомагаме изграждането на ефективна инфраструктура. Това е важно и за економиката. А в бъдеще ще трябва да използваме във все по-голяма степен съчетано публични и частни инвестиции. Затова Европейския съюз трябва да мобилизира всички свои е, фондове. Примерно инструмента за свързане с Европа, е, фонда за регионално развитие. Ние трябва да ги използваме във все по-голяма степен за развитие на инфраструктурата, защото когато работим по инфраструктурни проекти, не бива да оставяме работата да се извършва само в центъра на Европа. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанни изказвания. Госпожа Анджелили. Грация, президент. Благодаря, господин председател. Проект, проектните облигации е много важен пилотен проект за постигане на растеж, който може би е малко по-предпазлив, свръхпредпазлив, предпазлив и ще изисква средства от порядъка на 5 милиарда евро за 27-те държави членки, но той предоставя възможност за въвеждането на частно финансиране, за да може европейската економика да стане конкурентоспособна и да се създадат новите, нови работни места. Мисля, че трябва да реагираме е, енергично и след първоначалната пилотна фаза трябва да разгледаме по-амбициозни проекти, които ще ни дадат възможност наистина да постигнем развитие в Европа. Благодаря господин Папанаки, ако чух правилно. Благодаря господин председател. Тази сутрин чухме, че

Кипърското председателство изрази увереност в развитието на транспортни мерки, енергийни мрежи, но това ще изисква значими ресурси, а това с което разполагаме не е достатъчно. Като изграждаме такива мрежи, ние а, не можем да, ние бихме могли да гарантираме по-голям растеж и да предоставим възможности за инвестиции, да се генерират повече работни места и да се постигне устойчив растеж. Необходими са ни ресурси, за да постигнем тези цели. Разбира се, частния сектор няма да се включи, ако не види усилия от страна на държавите членки, би трябвало наистина да допринесем към а, а, развитието. Господин Козлов, Козловски има думата. Благодаря, господин председател. Поздравления към господин Фар за този наистина интересен доклад. Съгласен съм с вас, че коридорите за мултимодален транспорт са от ключово значение, ако искаме да достъп до други страни инвестициите са много скъпоструващи, например, в електропреносните мрежи. За това е необходимо да привлечем частни инвестиции, за да осигурим успех. Точно за това и идеята за проектни облигации е много ценна. Трябва да бъде анализирана по-подробно. Убеден съм, че пилотният етап ще ни даде допълнителна информация за това как частния сектор реагира на този инструмент. Надявам се също така, че тези нови възможности за инвестиции ще позволят да се продолеят различията между европейските региони, което ще гарантира дългосрочна конкурентоспособност за всички. Благодаря ви сега, госпожа Тикао. Благодаря ви, господин председател, господин председател. Пилот, пилотният етап на облигациите за проекти трябва да подготви функционирането на механизма за свързване Европа по начин, по който то, ние искаме той да функционира. Необходимо е да бъдат пренасочени средства от бюджета от други проекти за целта за тази инициатива до 200 милиона евро могат да бъдат пренасочени от бюджета за транспортните трансевропейски мрежи и още до 10 милиона евро от е, трансевропейските енергийни мрежи. Европейската инвестиционна банка трябва да насочи тези пари към проекти, които банката смята са за осъществими. Само в случай с много сложни проекти, крайният срок трябва да бъде 2014 година. Необходимо е да гарантираме надлежно освояване на средства. Благодаря ви. Сега господин Пашка има думата. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар. господин председател на Европейската инвестиционна банка. Никой няма съмнение, че е необходимо да се даде тласък на европейската економика. Идеята за иновационно финансиране ще подпомогне постигането на економически напредък. Изпробването на новия механизъм по време на пилотния етап е изключително важно и тук е важно да бъдем много внимателни. За това е необходимо да бъдат привлечени независими експерти, които да гарантират това, че предлаганата система е устойчива, ефективна и че тя води до минимални нива на риска. Идеята е инвестициите да водят до висока печалба. Благодаря. Госпожа Басеско има думата. Благодаря, господин председателю. По-настоящем има спешна нужда да се насърчават инвестициите в транспортните, енергийните и други инфраструктури. Обедена съм, че инициативата Европа 2020 година, което съдържа предложения за облигации, трябва да привлече и частния сектор. Това трябва да се случи веднага, за да може да се рестартира европейската економика. Пилотният етап е много полезен, защото то ще помогне на инвеструкторите да разберат тези бонове и ще даде възможност да се оценят инструментите преди те да бъдат приложени в практика. Според е, ЕИБ и Европейския съюз, облигациите ще станат много по-стабилни, ще има много по-малко рискове. Последните години ЕИБ даде подкрепа на моята страна и над 3,8 милиона евро отидоха за инфраструктурни проекти. Благодаря. Благодаря, казва председателя, господин Хойер. Much, And... Благодаря, господин председателю. Благодаря, дами и господа евродепутати, за консенсуса и подкрепата, който давате за тази инициатива, както и на банката, която ще играе огромна роля в прилагането на тази инициатива на практика. Проектът ще бъде много амбициозен и работата вече започва. Трябва да се занимаем с всичко това много решимо и да бъдем готови резултатите от всичко това да бъдат обективно оценени. Искам да потвърдя, че банката с готовност ще участва а, в а, прегледа на това, което е извършено в този наистина кратък период от време. Не искаме да дискредитираме този нов инструмент, искаме той да бъде успешен. Това означава, че трябва да играем с открити карти и да бъдем много точни и ясни, що се отнася до критериите, които са отправна точка за оценката на а, този инструмент. Едното от предимствата на Европейската инвестиционна банка е, че тя има високо квалифициран персонал. Това е банка, която може да се позове на много познания и в сферата на инженерните науки но и на приложната наука. Защото ако искаме да бъдем верни на принципите си, то е необходимо да се апробират проектите, които се подават и от гледна точка на технологиите, и техническата им жизнеспособност и разбира се от финансова гледна точка. Ето това всъщност гарантира и ЕИБ в този процес и това ще опишем и в своя доклад. Er sagt, е, unter der е, Project Bond Garantie е, ist die Finanzierung von Energieprodukten да, финансирането на производството в енергетиката в момента не е възможно. Би трябвало в бъдеще, когато се планират средствата за структурните фондове и за останалите фондове, нещата да се променят, така че да се включат и тези възможности. В момента установяваме този факт във връзка с усилията, които полагаме, за да възстановим економиката на Гърция. Банката е, при всички положения е, би желала да финансира определени проекти е, в Балтийско море и в други региони. Ние ще гарантираме само до 20% от старшия дълг и няма а, изобщо да се занимаваме с дялово участие. Частният сектор ще плати пазарен на премия за това. Ето за това е важен този инструмент, защото осигуряването на кредита не дава пълна гаранция на частния риск. Частния риск може да бъде поет единствено и само от яснота на проектите, което ще доведе до тяхната доходоносност. Надяваме се това да бъде един успех. Благодаря. господин Оли Рен има думата, каза председателен. Благодаря, почитаеми депутати. Мога да се присъединя към управителя Хойра. Благодаря ви за конструктивния дебат. Благодаря ви също така за ясната подкрепа към инициативата за проектни облигации Европа 2020 година. Основната идея всъщност е да насърчим частните инвестиции посредством а, Споделяне на риска на публичната и частната сфера, от една страна Е и Б, от другата страна частните инвеститори, за да може това да бъде инструмент използван за големи проекти от инфраструктурен характер. Ето сега е много важно да започнем да говорим по-конкретно, когато приемем този текст. И Комисията, и Европейската инвестиционна банка ще подпишат едно споразумение за сътрудничество веднага след приемането на предложението от съвета през юли. Що се отнася до конкретните проекти, доколкото разбирам, ЕИБ вече получава въпроси, т.е. изразява се интерес от потенциални проекти в различни сектори – транспорт, енергетика, комуникации. Надяваме се по тези проекти скоро да започнат да се подписват и е, документи. Пилотната фаза има бюджет от 230 милиона евро, което означава, че този пилотен етап трябва да докаже, че е необходимо да се увеличи финансирането през следващата многогодишна финансова рамка за далекосъобщение, за транспорт, енергийна сигурност, екологосъобразен растеж. Пилотният етап наистина трябва да прокара пътя за по-голям дял от европейския бюджет, който да отива за постигането на тези цели. Проектните облигации са неразривна част от инструмента свързване на Европа 2014 нататък и това е важен пример – за фокуса върху растеж, инвестиции през следващата многогодишна финансова рамка. Дами и господа, ангажиментите на държавите членки на целия Европейски съюз поети за разрешаване на кризата и за мобилизиране на растежа и а, създаване на работни места са огромни. И те трябва да бъдат такива, защото бъдещето на всеки един европейски гражданин зависи от добруването на целия съюз. Има национални дебати за необходимите мерки, които трябва да се предприемат. Важно е да покажем ползата от Европа по един много конкретен начин на нашите граждани и да го направим в максимално кратки срокове. Ето това е още една причина, поради която Проектните облигации са изключително важна част от нашия дневен ред за растеж. Благодаря. И накрая господин Фарм. Не, извинете, Мавро, господин Мавроянис. Президент, honorable members, with... Uh, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, цялото ми уважение към някои изразили особено мнение, аз е, смятам, че сме свидетели на един от редките е, случаи, в които е на лице е, изключително широк консенсус в подкрепа на една новаторска идея. И аз бих искал да благодаря на всички ви за конструктивния дух, в който протече дебат. Някои казват, че сумата от 230 милиона е твърде ниска но както аз посочих в самото начало, тази сума би могла да има сериозен мултипликационен ефект. По-нататък, неколзин от вас подчертаха необходимостта внимателно да бъдат подбирани инвестиционните проекти и аз в значителна степен споделям това мнение както и необходимостта от дългосрочен принос на тези проекти, така наречена добавена стойност на общо европейско равнище. Аз е, смятам, е, че и комисията, е, и комисаря Рен дадоха необходимите уверения в това отношение. Съгласен съм също така с тези, които подчертаха значението на оценката на резултатите. Да, разбира се. И от тук нататък Следващите непосредствени стъпки ще бъдат от съществено значение. След като парламентът и съветът одобрят текста, ще можем да наченем пилотната фаза. Така че да започне реално финансиране на проекти, колко се може по-скоро, за да можем да оценим и отзвука, който получава инициативата сред участниците на пазар. Не по-малко важно ще бъде Комисията и Европейската инвестиционна банка да поддържат отношения на активен диалог, както с парламента, така и с съвет на този ранен етап, така че извлечените полуки от пилотната фаза да бъдат съответно взети предвид през втората фаза. И накрая, господин Фърн, имате думата, докладчикът. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за този поучителен дебат. Позволете ми да кажа няколко заключителни думи на своя ред. Първо, що се отнася до потребността от този инструмент. Според мен недостатъчните капиталовложения са сериозен проблем за Европа и, и този недостиг на инвестиции не е временен, той е по-скоро структурен. Днешната криза обаче още повече затруднява усилията за промяна, ето защо е необходим нов акт, нов инструмент. Какви проекти да бъдат финансирани? Съгласен съм с господин Хойер. Наистина, благодаря му за това, че за напред инструментът може да обхване широк кръг от проекти. Макар и на пилотната фаза да насочва вниманието върху по-развитите пазари. Що се отнася до критериите, подчерта се тук необходимостта от най-различни проекти, в това число за възобновяеми енергоисточници, е, опазване на околната среда и така нататък. Аз съм напълно непредобеден в това отношение. Тук е, разговорът най-вече е, протече във връзка с риск. Знам, че някои държави членки, в това число моята, проявяват неохота, но се надявам протеклия дебат да е оталожил тяхното безпокойство. Ние не поемаме неразумни рискове с парите на данакоплаците. Социализираме ли риска и приватизираме ли печалбата? Бих казал, ако със съответните гаранции са умеем да мобилизираме средства, които в противен случай биха останали в сейфовете или биха отишли на спекулативния пазар, бихме могли да облагодетелстваме в края на краищата на коплатците. И освен това рискът е определено ограничен. Няма непредвидени е, задължения. 230 милиона безвъзмезно финансиране, но те няма да са единствените средства. Те могат на свой ред да мобилизират милиарди. Позволете ми накрая аз отправих благодарност към колегите, отправям сърдечна, огромна благодарност на комисията е, по бюджета, секретариатът на комисията и моите сътрудници също работиха отлично. Благодаря. Благодаря ви, господин Ферн. Благодаря ви, господин комисар, господин Хойер, господин Мавроянис и колеги. Закривам дебата. Ще се гласува утре по обед. Сега ще пристъпим към след